да бъде в интереси на богатите и на бедните държави членки. И това е начинът по който може да се подобри стабил... стабилитета и да има раз... развитие. Председателя, благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря за този час на въпроси и отговори. Ще се срещнем отново следващият месец както е, обичайно го правим, за въпроси и отговори, а имаме среща и утре. Благодаря, благодаря колеги, благодаря и за вашите въпроси. Uh, Следващата точка. Устни въпроси. Агенциите за кредитен рейтинг. Uh, uh, На първо място колегата Николаус Каунтис Господин председател, днешната дискусия в Европейския парламент е свързана с дейностите на агенците за кредитен рейтинг в момент, в който Европейския съюз е в криза, а Европейския съюз и Европейската централна банка са разшили, разшириха регламента, свързан с агенциите за кредитен рейтинг, като разшириха техните правомощи. И от една страна институциите е, признаха, че евро, е, агенциите за кредитен рейтинг играят много лоша е, изиграха много лоша роля. През 2009 година тези агенции е, намалиха е, кредитния рейтинг на Гърция И това доведе до е, този порочен кръг с отпускане на спекулативни заеми и сме в е, състоянието, в което сме. Е, тези, тези дни е, кредитните агенции по същия начин намалиха с няколко пункта рейтинга на Гърция, без да има при... някаква причина за това. На, на практика едни частни компании е, определят кредитния рейтинг на държавите членки на, в, на е, държавите членки на Европейския съюз в период на е, криза. Е, вклю... Е, включително и една агенция, която бе а, е, е, получи много лошо а, оценка от американските власти. а, пагубните последици е, в Съединените щати от е, оценката на тази агенция доведаха до загуба на, на милиони е, долари. Сега вече сме наясно с това, знаеме, знаеме това, дами и господа. И в крайна сметка, възможно ли е американски и частни компании, които имат свои специфични интереси, да извършват оценка на европейските държави, економиките на европейските държави? И дори днес, дами и господа, чухме от комисията, че в крайна, че в крайна сметка тази е, мафия на, спекула... на спекуланти продължава да води е, политика, която е в ущърп на трудещите се от Европейския съюз. Крайно време е, е да се обърнем към Европейската комисия и, Европ... и, съвет, е, и Европейския съвет, за да вземат предвид искането на Европейския парламент и да вземат мерки срещу тези е, радитни агенции. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите искам да наблегна на проблематиката на агенциите за кредитен рейтинг. И мисля, че се знае, че ние подкрепяме идеята за създаването на една публична европейска агенция за кредитен рейтинг, която, идея, която се оформи и след декларациите на председателя на комисията Баросо. Вие знаете, че в момента кредитни, аген, агенцията за кредитни рейтинг е една невъзможна мисия и до голяма степен те а, изиграха отрицателна роля в, а, за финансовата криза. И а, и сега в тази втора фаза с кризата в Гърция. В някои случаи още през 2008 година те не успяха да предвидят рисковете с токсичните активи. И сбъркаха рейтинга на Гърция, Португалия и Испания, вече когато започваше кризата. и това е наистина една опасност. Виждаме какво става в Европа и по света. И въпреки всичко, въпреки вината си, те продължават да присъстват в случаите пар, примерно Пармалат, Лемон Брадър и други. И за това е необходима една адекватна реакция. До сега не се прави абсолютно нищо. нищо. Господин комисар, когато, кога е, ще се направи разследване в този е, сектор? преди с колегата Голзес настоявахме за това. Защо? да се преследват създаването на олигополна, скандална олигополна ситуация в този сектор. И, и крайно време е да минем от думите към а, делата. И освен европейската агенция за кредитен рейтинг трябва да се засили ролята на независимите сметни палати, които да контролират частните е, дружества. Саркози и Меркел официално изискаха да се направят предложения за, за реформа на агенциите за кредитен рейтинг. И, и е, председателя прекъсва. И е, е, сега в момента е, създаваме Европейския е, орган за ценни книза и пазари, който ще има контрол. И мисля, че трябва първо, преди да се получаваме, трябва да пометем в собствения си двор. Благодаря ви, господин Пител. Благодаря на, на смесник председател Питела. Бих искал да пожелая добре дошъл на комисара Барние, който ще вземе думата след няколко минути. А сега следващия Жан Пол Гозеса. Благодаря, господин е, председател, господин комисар, скъпи колеги. Е, агенциите за кредитен рейтинг бяха в е, сърцевината на нашия дебат в края на миналата, на миналата на ния мандат. Днес отново си поставяме въпроса, тъй като установяваме каква е ролята на агенциите по време на кризата те първо не, не, не усетиха кризата. Е, техните решения и техните съобщения бяха много а, е, летливи. И мисля, че е край, крайно време да разгледаме този въпрос а, е, така раз, раз, разумно и спокойно това, че самите е, агенции за кредитен рейтинг оценяват продукти на инвестиция е нещо нормално, нещо, което не е, е шокиращо, но там, където нещата стават по-сложни, е когато тези е, оценки определят собствените фондове на банките в случай на някои инвестиции. И регламента от 2009 година на практика не дава отговор и решение на тези е, е, въпроси, като не може едновременно да се, е, разреш, да се е, разрешат и същевременно да се упражнява надзор над рейтинговите агенции. Мисля, че в текстовете, в които се предлага, господин комисар, доколкото разбирам, вие току-що връчихте текста за надзора на агенциите за кредитен рейтинг. В тези текстове, в тези документи би трябвало да се намери отговор първо на има ли достатъчно конкуренция. Аз не смятам, че една европейска агенция, публична агенция, ще реши проблема и това, че тя ще даде по-добри оценки от другите, това в никакъв случай няма да реши проблемите. Просто трябва да се види при какви условия се определят оценките на агенциите е, от една страна на суверенния дълг и на частните предприятия. Органът, който ще е, бъде натоварен с надзора на е, агенциите, трябва да има строго разписани правила. Агенцията трябва да има възможност от една страна да упражнява разумен и строг надзор над агенциите и същевременно да оценява суверенния дълг и да разполага с инструменти да контролира начина по който агенциите е, оценяват суверенния дълг. Не можем вече да приемаме, че 15 минути преди да се затворят, закрият е, пазарите, е, рейтинговите агенции пускат оценка, която чието последици са сривове на пазара. Трябва да има превентивни мерки, които при които рейтинговите агенции да могат и да трябва да съобщат на Европейската агенция при какви условия са направили тази оценка и да се, и да се осигурят необходимите условия. Суверенният дълг няма нищо общо с дълга и състоянието на предприятията. И в, не във всички държави членки има а, сметна палата. Сметните палати не винаги са независими органи, е, за това е необходима подобна агенция. И това са моите препоръки за усъвършенстване функционирането на тази агенция и осигуряване на конкурентни условия. Лоялни конкурентни условия. Следващата е, госпожа... Благодаря. Добър ден, господин комисар, колеги. Вие идвате от страна, където оценката винаги буди емоция. Например, Мишлен, който дава оценка на ресторантите. Ние обичаме да се оценява ефикасността, качеството. Съгласна съм обаче с господин Гозес. Тук не става въпрос да сатанизираме кредитните агенции, да видим при какви условия действат. Това са институции с доста големи правомощия и за това трябва отблизо да наблюдаваме работата им. Има разлика между оценките на частните дружества и тези на държавния дълг, но проблематиката е подобна от друга страна. Дали методологията е правилна, критериите е, уместни ли са за оценка на предприятията, за оценка на дълга, има ли достатъчно прозрачност по отношение на връзките между оценителя и оценявания. Всичко това трябва да бъде погледнато отблизо и да бъде поставено в рамки и ние Приветстваме предложенията на парламента, направен, формулирани от Жан Пол Газес при предишния законодателен период. Трябва да задълбочим вече започнатото от парламента. Е, съгласна съм, че е, днес е, създаването на публична европейска агенция за кредитен рейтинг не е приоритет, но важно е контролът да бъде поставен в подходящите рамки. И тук искам да спомена Европейския орган за ценни книжа и пазари е от СКБ, който скоро ще се роди. Ние сме докладчици с Гиголд, Свен Гиголд по този орган. Тук няма представители на председателството, но Знам, господин комисар, че вие ще им го предадете и знам вашите усилия. Трябва да сме сериозни. Не може да правим високопарни декларации пред медиите и да се вълнуваме от последиците на действията на агенциите, а когато създаваме от да слагаме прътове в колелата на този нов орган. Този орган трябва да има големи е, правомощия на европейско равнище и да може да контролира агенциите за кредитен рейтинг. Това ще бъде огромно предимство. Ние искаме също така един европейски орган да наблюдава пазарните инфраструктури, компенсационните камери и е, е, да се пребори с липсата на прозрачност. Ние не сме срещу конкуренцията, между участниците на пазара, но начина по който се оценяват техните операции трябва да бъде прозрачен и сериозен, за да може пазарът наистина да бъде достоен за уважение. Ние призоваваме държавите членки да не спъват процеса на създаване на ЕОЦК ЦКПБ, ЦКП и мисля, че ние всички искаме да има един по-строг контрол върху движението на капитали. Благодаря, господин комисар. Сега, господин Бърния от името на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Първо бих искал да благодаря на различните политически групи, които представиха тези въпроси господин Шунтис, Гозес, Голар и Булман и всички от тези, които ще вземат думата по, този, по тази тъй важна тема. Бих искал да кажа какво е, че аз съв самия съм а, готов да взема всички мерки, свързани с разрешаване на кризата, за повече прозрачност, нещо, което е право и на предприятията, и на съгражданите. На 20 април, преди два месеца, аз разговарях с вас за агенциите за кредитен рейтинг. Когато трябва да провериме състоянието на дадено предприятие, особено когато има суверенен риск. Знаете, че това не може да стане е, с е, сложни методи. Въпросът е да видим дали термометъра добре мери температурата, а не да го щупиме, за да провериме какво е, тук къде е стигнала температурата. Така че смятам, че че има много какво да се каже относно начина по който функционира термометъра или в случая агенциите за кредитен рейтинг, който, които играят голяма роля за оценяване на риска за предприятията. Господин Шунтис, вие сте прав, когато казвате, че тези е, агенции не винаги са действали по съвършен начин и съответно последиците понякога са били пагубни. В в рамките на Г20 бе взето решение решение за създаване на надзор и правила на управление строги правила на управление. В момента на кризата, и вие го припомнихте, комисията пое своята отговорност и предприе мерки за създаване регламенти за, Дей... за дей дейностите на а, агенциите. Година и половина по-късно регламента, правилата бяха приети с помощта на а, парламента. Благодаря ви, господин Гозес, за това за да коригираме начина по който функционираха тези агенции, които допринесаха за е, финансовата криза. Създаде се режим на задължителна регистрация за всички тези агенции и строги правила за да се прекратат доколкото е възможно, да се прекрати доколкото е възможно конфликта на интереси, да има правила за оценка и тяхната дейност да бъде прозрачна. Дами и господа, аз съм убеден, че тези нови е, правила ще оздравят целия процес на оценка, е, качеството на самата оценка, включително и оценката на суверенния дълг на, Европ... на държавите членки и институциите. Преди две седмици, на 2 юни, Комисията по мое предложение прие предложение за изменение на регламента за агенциите за кредита на рейтинг, като се поверят на, като се поверят на Европейската агенция правомощия за регистриране и разрешение и надзор над кредитните агенции. Е, това е това ще е така, но ако тази Европейска агенция наистина бъде създадена. И за това трябва да постигнем един динамичен, конструктивен пакет за създаването на на тези три независими орган, органа на 1 януари 2011 година. Все още не сме, сме далеч от там, така че аз приканвам парламента и съвета да е, разговарят и да приближат, да сближат вижданията си по този въпрос, за да се подобри е, прозрачността и да се създадат по-добри условия за конкуренция. Бе е, включена клауза за улесняване достъпа до информация за всички е, агенции, които желаят да е, публикуват оценки, които не са им поискани. Тоест, другите агенции ще имат право да използват информацията, публикувана от тази агенция. Но това, естествено, не е достатъчно в Европа и в целия свят се отчитат недостатъците на, процеду... на различните процедури. Ние не сме намерили задоволително решение на тези проблеми. Е, ще отговори на господин Шунтис по-късно. Затова аз поисках от е, моята служба да започне да работи по една нова структура и нови аспекти да се, да се направят едни подробни анализи на начина по който функционират тези агенции в светлината на новите правила и да се види дали те се прилагат. За сега е все още много рано, за да се направи равносметка. Дами и господа депутати, мисля, че е, в крайна сметка всички си даваме сметка, че този пазар е прекалено концентриран, в, е, има твърдо ограничен брой оператори и това буди загриженост. Комисията е, в момента пред, пред, предвижда структур, структурни е, реформи, структурни промени с създаването на на, на независима агенция, която да работи по оценката на суверенния, на риск, суверенния риск, неща, които бяха споменати от госпожа Голар, господин Гозес и другите. Също, също така суверенният дълг тъй, защото в крайна сметка става дума за това, когато говорим за кризата в Гърция и в други страни, ще бъде обект на специфични мерки, за да, за да се е, направи една а, правилна и разумна оценка. Липсата на альтернативни критерии е, също трябва да се вземе предвид И трябва също така да се преразгледат и всички други методи за оценка. Това са едни много трудни въпроси, по които работиме в момента. Ще можем да ви предоставяме резултата от първите си анализи през месец септември. Ще става дума за а, на, насоки относно а, прозрачността и а, на а, продажбата на дериватни продукти и ще, ще продължим работата, започната от моя предшественик, но това не е достатъчно. Ще трябва е, да вървим напред за, в името на по-голяма прозрачност и избягване на конфликта на интереса, за да има една по-голяма, е, по-голямо разнообразие на пазара и една по-разумна оценка на суверенния риск. Благодаря ви. Благодаря. Сега започваме с политическите групи. Господин Санчес, социал-демократите, имате 3 минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, агенциите за кредитен рейтинг не успяха да предвидят кризата с ипотечните кредити, нито рухването в на Lehman Brothers. От 2009 година се иска повече прозрачност и контрол на тези агенции, засилване на тяхната отговорност и премахването на конфликта на интереси в някои операции. Предложението на комисията върви в тази посока и съм убеден, че парламента ще може да допринесе за въвеждането на надзор и е, е, въвеждането на една много по-строга е, регламентарна рамка за да може да се обри, у, управлява е, е, е, тази дейност. Да, агенциите не трябва да имат такива неограничени правомощия при оценка на държавния дефицит. Много често те, тяхната роля е като на пиромани. Те подпават пожара или засилват а, кризата. Те са в а, контакт с основните финансови институции в света, макар че Европейската централна банка реши да мине без техните оценки при, а, за държавния дълг. Трябва да се отчетат всички елементи на ситуацията. Е, трябва да се види дали тези агенции правят обективен и отговорен анализ на рисковете с държавния дълг. Вие говорихте за техния структурен характер, но важно е да се види дали те отговарят на демократичните принципи защото техните, техната дейност пряко се отразява върху пенсиите, върху спестяванията на а, населението, върху най-уязвимите слоеве от него. А, знаем колко развитието на пазара в последно време ги направи още по-уязвими. Трябва да се види и също дали а, няма конфликт на интереси на а, а, с анализираните и дали а, частните дружества могат да си избират агенцията. А, и в, в щатите се обсъждат тези а, проблеми. А, трябва трябва ли да сме безразлични към ангажиментите, които вече бяха поети на европейско равнище? дали тези агенции могат да отговарят за своите де действия, особено когато последствията са отрицателни. И, и трябва да се укрепят нормите за даване на оценка. В момента се сблъскваме с липса на компетентност от страна на агенциите можем ли да се ориентираме към един вътрешен контрол на управлението? Аз мисля, че трябва да се зададе една европейска агенция или система за оценка за, за кредитен рейтинг, която... Това са все въпроси, към които бих искал да ми отговорите. Благодаря, господин Санчев. Госпожа Болс, либерали демократи. Благодаря. Господин комисар, не толкова отдавно е, имаше предложение е, Всъщност се изказа становището, че Гърция не трябва да получи е, по-нисък рейтинг. Вижте какво стана с еврото сега. Е, няма какво повече да кажем, за да е, покажем, че има голям конфликт на интереси, ако е, самите държави е, правят рейтинг на своя дълг. Беше казано, че всъщност ето свалянето на рейтинга от Moody's не е съвсем удобно програмирано в времето. Моля да ме извините. Напълно разбирам гнева, но аз се чудя дали пък всъщност не сте загубили ума си, като говорите за удобни агенции за кредитен рейтинг. За кого? За централните банки или за кои банки? наистина някои агенции може би са били удобни всъщност, така че в крайна сметка това всичко води до известни привлекателни страни, дали когато се правят финансово-правни анализ на дадени компании. Какво става, когато има макроекономически последствия от факта, че банковата система е изправена пред риск? Трябва да се търси капацитет, независимост и интегритет, лоялност. Но аз съм убедена, че това са корпоративните принципи, които са изключително важни, независимо дали в държавния или частния сектор. И всичко това трябва да се приложи към Европейския орган за ценни книжа и към всички останали. Благодаря. Благодаря, госпожо Болс. А сега има думата господин Гиколд. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Бърни. Благодаря, че ми заговорихте на немски. Кризата, през която минахме, още веднъж привлече вниманието ни върху основните проблеми. Аз искам да се върна обаче към неща, които ми се струват от голямо значение. Агенциите за а, е, кредитен рейтинг на практика са нещо като консултативния, като консултанти, които не, не вършат повече работа от другът, не успяват да, да направят разумни оценки и преценки, до същевременно дават съвети. Същевременно изпъкна олигополния характер на този пазар. Малобройни са сериозните агенции и мисля, че бройката на въобще на агенциите за кредитен рейтинг трябва да се увеличи. И още един проблем. Проблем свързан с привличането, ако мога така да се изразя. Какво? Как, в, какво, в какво положение са агенциите за кредитен рейтинг? Те дават оценки, а също времено те са избрани от своите е, да речем, студенти и на тях им се плаща по същия начин, както в университета. Да речем, студентите ще си избират преподавателите, ще им плащат, а след това те ще ги оценяват на изпит. Е, мисля, че тези, е, тези взаимоотношения трябва да се разгледат отблизо и да се извършат необходимите промени тези, които искат да еметират е, финансов продукт, не трябва да бъдат в състояние да избират сами агенциите си за кредитен рейтинг. Същото се отнася и за суверенния дълг или държавния дефицит. В никакъв случай частни агенции не трябва да оценяват. Въобще трябва да, да се създаде една официална агенция, а не частна агенция, не един е, частен олигопол. В никакъв, в, в никакъв случай обаче държавния, частни монопол не трябва да се замести от държавен монопол, а да има една една а, един масив агенции, които да могат да правят оценки, те да бъдат добре подбрани и да се извършва редовно преглед на качеството на оценките, които са направили. След усилията на господин Гозес и аз го приветствам за тези усилия, се обръщам сега към комисията да се намери решение на тези въпроси без да се създаде нов монопол и наистина да се създаде необходимия регламент колкото може по-бързо. Госпожа Свинбърн. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Рано беше ясно още в началото на финансовата криза, какъв ще е проблема свързан с агенциите за кредитен рейтинг. Обновяването на директивата а, и участието наистина а, също така включване това на американските агенции трябва да бъде приветствено. Тези агенции са изключително а, мощни организации, могат да движат пазара с промяната в рейтинга и тяхната независимост трябва да бъде поддържана винаги. Всяко решение за трей, е, рейтинг, което обаче стартира е, раздвижване на милиарди евро, не бива да се появява като изненада. Те трябва да публикуват агенциите е, анализа, стрес-тест, резултати от това, така че да може да се предвиди всичко това. Трябва да помним, че Агенциите за кредитен рейтинг са създадени за проверка, оценка на риск за неизпълнение на дадено предприятие или институция, включително финансовите в това отношение или пък суверените държави. По същия начин не трябва да ги обвиняваме, когато те отговарят на съвсем легитимна информация, издадена от банкова институция. Разбира се, трябва да има яснота каква е реакцията и на банките за състояние на едно много сериозно финансово състояние. Трябва да задаваме въпроса, защо пазарите инвестират именно по този начин, защо толкова разчитат на мнението на агенциите за кредитен рейтинг, а не си правят финансово-правния анализ сами за себе си, за да могат да анализират ситуацията. Когато отговорим на тези по-широки въпроси, тогава вече е, по-значимо ще бъде и е, е, участието на агенциите за кредитен рейтинг. Те имат много по-голяма отговорност също така. Thank you very much. Благодаря, господи, госпожа Свинбърн. А сега господин Глуте има думата. Благодаря. Искам да припомня, че вчера агенцията Модис още смъкна рейтинга на Гърция макар че през последните седмици гръцкото правителство упражнява натиск върху собственото си население, което кара да затяга коланите, за да овладее кризата и 20 милиарда евро бяха мобилизирани за подпомагане на страните в кризите. Въпреки това агенцията смъкна рейтинга на Гърция. Същото стана и с Испания. Въпреки е, целият пакет мерки, които страната крие. Вие много хубаво използвахте образа с термометра. Казахте, че не трябва да се чупи, за да се премери температурата. Може ли обаче този термометър да се приложи към агенциите за кредитен рейтинг? Защото термометъра е, служи само за поставяне на диагнозата. Той не лекува, но така поне ни предпазва пациента да не се влуши и да вземем мерки. Какво правят агенциите за кредитен рейтинг? Тук беше казано, че те не успяха да предвидят задаващите се кризи и не допринесаха с нищо към тяхното диагностициране рейтинга на Lehman Brothers беше доста висок малко преди тя да фалира. и явно, че методологията на тези агенции абсолютно не е точна, за да ги води до такива провали. По отношение на управлението, владяването на кризата, те не направиха кой знае какво. С нищо не допринесаха да облегчат кризата. Дори има страхове, че финансовите пакети няма да донесат никакви положителни ефекти. приключвам. Мисля, че точно се изясни проблема. не може държавите и частни дружества да играят една и съща роля, трябва да се преразгледа системата за даване на кредитен рейтинг и не трябва да се правят някакви козметични проверки, а цялата система на оценяване, на даване на рейтинг да бъде изменена. Извинете, мисля, че имам повече време за изказване. Блум, for one and a half minute, please, Mr. Bloom. Господин Блум, имате думата. No. Can you hear me now? Чувате ли ме сега, казва оратора? Моля да ме извините. Господин председателю, господин комисар, агенциите за кредитен а, рейтинг преди години продадаха душите се на дявола. Когато започнаха да управлява тези компании, а, и този, който разбира се плаща музиката, я поръчва. Това не, не, неизбежно води до сваляне на рейтинга. Те наемат деца, които едва успяват да се справят е, с разчитане на документите. Парадоксално казано, обикновено е, винаги се намират е, на истината скрита зад отделните цифри, но това може би няма да е популярно, особено тук и затова и на нас не ни харесва това тълкование. Но дори младоците в тези агенции знаят, че Гърция, Испания, Италия, Обединеното кралство всъщност са банкрут, капут и като капут на всеки език. Така че в крайна сметка за какво говорим? Необходимо е да зададем следния въпрос. Кого заблуждаваме? С изключението на BBC и економическите кореспонденти, на практика никого друг не заблуждаваме. Като че ли ние сме едни а, морски а, свинчета, върху които се правят различни експерименти, а гилотинират се. Е, кой пък да отговаря за това? Благодаря. Е, сега госпожа Лепен, две минути. Господин председател, скъпи колеги, господин комисар, няма нужда да доказваме, че агенциите за кредитен рейтинг са, а, е, имат а, е, лошо влияние и са. Те са в крайна сметка като онези, които палат пожарите в, по време на криза. Както винаги, наш, европейските инстанции и институции трябва да работят набързо, защото не предвиждат, нямат дългосрочни предвиждани. Очевидни са конфликтите на интереси и както и петгодишните планове по съветски модел, които толкова много обича Европейската комисия. Господин Баросо, иска да постави агенциите под надзора на Европейската комисия и Европейската централна банка. Това е абсурдно. Особено след като господин Трише каза, че усилията за консолидиране на банките трябва да бъдат е, е, поверителни и цифрите трябва да бъдат поверителни. При всички случаи се опитваме да решиме е, проблема, а не да видим какви са причините и корените на проблемите. По този начин няма да решиме проблемите, докато не се през докато не се сложи край на възможността да се вземат заеми без да имаш, без да можеш да ги върнеш и да продадеш неща, които не притежаваш, нещата няма да се съдат. Трябва при всички случаи да се забрани е, създаването, сеченото на монети без които нямат покритие и да се е, постави край на спекулативните методи и тогава самите кредитни е, агенции ще изчезнат, защото вече ще са безполезни. Господин председателю, по причината, поради която се говори и атакуват е, агенциите, все свързано с наистина свалянето на рейтинга и времето. Може би по някой обаче ще помисли, че това е преувеличение. Обаче, вече са известни фактите, че те не се справиха и мисля, че в парламента всички колеги са наясно. Имат висок рейтинг, давали са висок рейтинг на облигации, които в крайна сметка не, не го заслужават. И също така има и реакция в обратната посока. 750 е, милиарда е, евро. Този пакет изглежда ги убеждава. Но трябва да внимаваме как реагираме. Е, да не би да убиваме вестителя, защото вестоносеца лоши, носи лоши новини. Независимо дали те дават по-висок или по-нисък рейтинг на финансов продукт, Тяхното въздействие на световните пазари е огромно. И те в крайна сметка държат една страна наистина в залог и нейните граждани. И всичко това може да има, разбира се, и политически последствия, които трябва да разберем. Трябва да разберем как са създадени агенциите и как правят рейтинга си, какви са споразуменията, това е очевиден проблем. На второ място, проблема свързан с самия брой агенции и конкуренцията между тях. Ако банките и финансовите институции трябва да се регулират, тогава защо по различен начин трябва да се отнасяме към агенциите за кредитен рейтинг на пазара с финансовите инструменти? защото става въпрос наистина за конфликт на интереси и проблемите свързани с това и тогава резултатите не са толкова ясни. Нека да запазим благоразумието си и разума се и да намерим правилното решение, без да стигнаме до сериозни последици. Благодаря. Господин Клинц, е следващия оратор. Господин комисар, агенциите за кредитен рейтинг изиграха отрицателна роля, е, доста безславна роля по време на кризата. Липса на прозрачност, конфликти на интереси, е, намеса в неуместни моменти, проциклично действие, доста слабости и въпреки това те остават непокътнати и не реагират на тези проблеми. Важно е Европейския съюз да реагира. Ние трябва да имаме една независима Европейска агенция за кредитен а, рейтинг, която да е на принципа на фундацията и върху която да няма политическо влияние нито комисията, нито Европейската централна банка, нито която и да било държава членка. защото ако не е независим, защото само по този начин тя може да избегне от монополното или олигополното положение на трите големи е, агенции за кредитен рейтинг. И всяка агенция, която работи в... Е, е, всяко предприятие, което работи в Европа, трябва да бъде задължено да има две оценки. Една от тази от, независима оценка е, друга от е, е, една от съществуващите. По същия начин трябва да се преосмисли оценката на държавния дълг и ролята на, на Европейската централна банка в това отношение. По същия начин трябва да се намери решение върху контрола на плащанията на клиентите. Прибягване за мом за момента, може би прекалено много, се прибягва до агенцията за кредитен рейтинг. Госпожа Форд, една минута. Благодаря. Приветствам този дебат. Трябва да разгледаме рейтингите и да насърчим повече агенции да участват, ще да има повече кон конкуренция и също така да се избегне конфликта на интереса. Но обаче искам да кажа, че винаги е известно за всеки инвеститор, че този потенциален конфликт съществува. И самите рейтинги, не, самия, е, сам, самия рейтинг е препоръка да купуваш или не. Във връзка с нашите цели 2020 година и инвестициите означава, че е необходимо да има доверие в пазара. Когато работят рейтинг агенциите, и техните рейтинги, тогава вече това довежда до по-низки е, лихвени проценти и всичко това води до в крайна сметка спестяване на пари на гражданите. Необходимо е, разбира се, защото имаме и насоки. Нека да не забравяме, че нямаме тройно А плюс оценка и също така неизпълнението от три пъти А също така се измер, измерва с 0,1%. Наистина необходимо ни е доварието на инвеститорите. Трябва да преразгледаме състоянието на агенциите, но те не навсякъде са объркали, Не не забравяме в своите оценки. Благодаря. Господин Морганти, следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, аз съм убеден, че трябва да увеличим прозрачността на работата на аген... рейтинговите агенции и също времено да ги направим по-отговорни. Не съм обаче привържени към на ограничаване на техните права и начина на функциониране. Да, те са правили грешки, но тези грешки идват от известни пропуски. Аз вярвам в свободния пазар и смятам, че трябва да гарантираме възможност за още по-голяма конкуренция, включително и между агенциите за кредитен рейтинг. Създаването на Европейска агенция би бил е, би било знак за това, че публичният сектор иска да вземе превес на пазарите и по този начин ще постави под заплаха рейтинговите агенции. Е, в в Европа ние смятахме, че е, реалната економика може да бъде заместена от финансите, това се оказа невъзможно. Сега давам думата на госпожа Подимата за три. Благодаря, господин председател. Господин комисар, от днешната дискусия в рамката за надзор на агенциите за кредитен рейтинг и начина по който те функционират, като че ли още е по-важен днес след вчерашното решение на Мудис да свали рейтинга на Гърция. Това е не за първи път, разбира се, се случва през последните месеци. Вчерашното сваляне на рейтинга обаче на Гърция очевидно е провокативно защото не отчита напредъка в изпълнението на програмата за възстановяване и строгите финансови мерки и членовете на тройката, които участваха и бяха в Атина, отбелязаха нито механизма за стабилност, нито факта, че 10 милиарда евро са изразходвани именно за да подпомогнат гръцката економика. Европейската централна банка, немската централна банка и комисията поздравява Гърция за изпълнението на споразумението, което бе постигнато. И с това също подпомага повишаване рейтинга на еврото, но също времено Муди сваля рейтинга на Гърция. Това е точно обратна посока действие, което подчертава именно конфликта на интереси, който съществува не се разбира се, подкопават опит, опитите на Гърция да излезе от финансовото състояние, но всичко това в крайна сметка е насочено а, именно срещу страната, както и срещу еврото. Така че в крайна сметка тези агенции правят своите оценки без да а, има контрол върху а, инициативата и подбудите за една подобна оценка. Това е насочено срещу демокрацията и става въпрос за отговорност глобална, световна, отговорност пред демокрацията. И въпросът е тук какво ще правим, за да можем да защитим европейските економики от подобни спекулации, които са резултат на тези а, неоценки, ако мога така да кажа. Трябва да имаме конкурентна, способна Европейска агенция за рейтинг. И освен това ни е необходима надежна рамка, в рамката на които да работи една такава агенция. Нужно е прозрачност, стандарти за а, оценките за конкретния период и разбира се, трябва да се разгледа състоянието на пазара и въздействието на рейтинга е, във времето по отношение на неговата точност и надежност. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е, е Имбрасас. Една минута. Gerbiamas pirmininkė, komisijos atstovai, gerbiami kolegos, bendros krizės fone kreditoriai. По време на кризата агенциите за кр... кредитен рейтинг могат не трябва да бъдат считани като виновни за а, кризата. Ние разбираме, че трябва да се възстанови доверието в а, пазарите и комисията представи едни нови правила за а, функционирането на агенциите за ре, кредитен рейтинг с повече надзор, повече прозрачност, но струва ми се, че трябва да се направи един по-подробен анализ на отрасъла и, и да а, да се предвижат, предвиждат и санкции за агенциите, които не функционират правилно. Трябва да се осигурят гаранции за техните за, за оценените, но също времено да създадем и условия за повече конкуренция. Марк Карас. Господин председател, Решението на Мудис, което е трудно разбираемо, показва доминиращото положение на агенциите за кредитен рейтинг и липсата на прозрачност на техните решения. Всеки път решението за оценка трябва да се записва някъде, за да може да бъде контролирано. Трябва да се гарантира независимостта на тези агенции което означава, че в никакъв случай не трябва да приемат пари от оценяваните. Трябва да се изключат всички възможни конфликтни интереси и нито да не се вземат решения паралелно с оценката за кредита. За и за тази цел, за да има повече обективност, трябва да се прави втора оценка. Именно за това се нуждаем от създаването на независима европейска агенция. Има различни възможности. Тук беше предложено принципа на фундацията. Ще направим с колегата Клинса предложение до септември. Господин Гудас. Благодаря. Знаем, че агенциите за кредитен рейтинг не само не предвидиха, а и засилиха финансовата криза криза. Регламента на парламента и съвета беше замислен като отговор за уреждане на дейността на тези агенции. Трябва всички агенции, които действат на територията на Европейския съюз, да спазват определени правила, да избягват конфликтите на интереси, да гарантират повече прозрачност и да не се приема повече тяхното олигополно положение. Не е нормално пазарите да се влияят единствено от оценките от големите американски агенции. Когато една държава е на прага на фалита, не е нормално тя да намира кредити само заради оценката на агенциите. Е, господин председател, господин комисар, ако две американски агенции и една английска агенция е, раздават оценки, това е олигопол. Това е един олигопол, който създава е, предвзривна ситуация. Виждаме, че евро, еврото беше добре и в един момент е, еврото спочва да се срива. Независим, независимостта на тези агенции в крайна сметка е, е чисто лицемерие, защото на практика те е, получават пари от е, предприятията, които са оценени. Така че е, олигополното положение на тези агенции доведе до взривоопасно положение, така че е крайно време да се, се вземат мерки, не те да оценяват европейските предприятия. Господин председател, в контекста на кризата положението на агенциите за кредитен рейтинг е все по- повече и повече критикувано, тъй като те не успяха да дадат правдоподобни оценки на предприятия и на цели държави. Единственото нещо, което те направиха е да свалят оценката за някои държави членки и по този начин увеличиха кризата. На практика е, има липса, липсва конкуренция на пазара на тези агенции, тъй като има две е, американски и една английска агенция. Аз приветствам предложението на господин Барозо да се разшири пазара в а, е, а, заключение Европейския съюз трябва да създаде по-добри условия за функционирането на рейтинговите агенции. Господин Стреч. Пане председající, пане комисаři. Господин председател, господин комисар. Внимателно слушам дебата днес след обяд и трябва да ви кажа, че нито съм застъпник, нито съм срещу тяхната дейност. Не съм и за монопол или олигопална ситуация. Но не чух някой днес да пита, защо цели страни успяха да стигнат до а, тази ужасна финансова ситуация, от която не могат да се измъкнат сега. А, така че е необходимо да питам как стоят нещата за държавна намеса в свободния пазар, откъде идват всичките тези проблеми. А, стига сме говорили толкова за агенции за рейтинг. Благодаря, госпожа Коми. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Позволете да благодаря за предоставената ми възможност да говоря сега пред вас. Дебата се случва сега, когато отново рейтинга на Гърция бе свален от кредит, Агенция за кредитен рейтинг. Изключително важно е значението на тези агенции, техните рейтинги и техните оценки. Те на практика доминират в кризата в еврозоната. И една система като нашата не може да функционира без независими системи, институции, които да правят оценка на счетоводните сметки на частните компании и на правителствата. Необходимо е агенциите се си провеждат дейността по прозрачен начин и да се подчиняват на общи стандарти. Това е важно както за компаниите, така и за евентуалното отбягване на следваща е, е, криза. Какво трябва да направим за агенциите за кредитен рейтинг? Трябва да има баланс между тяхната независимост, да можем да гарантираме е, съответно и тяхната е, допустима форма на отчетност пред националните правителства, за да можем в крайна сметка да имаме по-добро управление в Европейския съюз. И накрая господин Папа Николао има думата. Господин комисар, дами и господа, Вчерашното сваляне на рейтинга на Гърция от Мудис повдига редица въпроси. И това вече бе споменато от колегите. В САЩ каква е рамката, в която работят агенциите? Понякога е трудно да се разбере дали става въпрос за прозрачност или коректност в действията им. Повечето от тези агенции дават рейтинг, но те е, не са оправдани в смисъл, не са основани на данни и те имат и погрешни е, оценки. Няма контрол, няма надзор и няма край на спекулацията, така че сме изправени пред ситуация, в която всички държави, членки на Европейския съюз, всъщност участваме всички в това приключение. Но ние, ние не сме в джунглата. Трябва да знаем, че тези действия не могат да бъдат в този вид. Трябва да имаме законодателни и нормативни актове. Господин комисар, вие казахте това. Нужни са ни повече агенции, които работят в честен, справедлив, конкурентен пазар. А сега, господин комисар, имате думата да отговорите на въпросите. Благодаря ви. Искам да благодаря на всеки един от вас за искреността и за качеството на изказванията. Няма да се връщам към ролята на агенциите за кредитен рейтинг и за значението и ефекта от техните оценки. Ще се върна към казаното от господин Папа Николао че ние трябва да подобрим функционирането на тези агенции, трябва да има повече прозрачност трябва оценките им да бъдат безспорни, обективни. Ще се, опитвам, ще се опитваме да го постигнем. Длъжни сме. За да може финансовите дружества да бъдат добре управлявани и да разполагат и с инструменти за управление на кризите което няма да е, е, изключи и намесата на държавите за гарантиране на едно добро управление на публичните финанси и разходи. По отношение на агенците за кредитен е, рейтинг, ние искаме новото предложение за регламент да бъде бързо при, при ето, за да може те, е, тяхната независимост да се гарантира от ЕОЦКП. защото сме съгласни, че нито Европейската централна банка, нито комисията трябва да упражнява надзор върху този орган. Логично е новия европейски орган за ценни книжа и пазари да се заеме с този надзор и да гарантира прозрачността на финансовите пазари, както каза господин Клинц. Виждаме колко е важно това след случилото се през последните години а, а, ние трябва да направим тези нови предложения и да прилагаме съществуващото до тук законодателство по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, което ще започне да се прилага от декември 2010 година. Но това законодателство и новите предложения не обхващат всички теми. Например, създаването на по-голяма конкуренция, разнообразяването, умножаването на агенциите за кредитен рейтинг. Госпожа Суинбърн тук наблегна на факта, че е важно тази дейност да не се съсредоточава в ръцете на няколко. И както каза господин Гигол, сегашния модел здрав ли е? трябва ли да бъде оставен? Трябва да сериозно да обмислим този въпрос и да оценим правилата, залегнали в новия регламент, който ще влезе в сила през декември. Защото ние визираме конфликтите на интереси, защото искаме те да намалеят. Затова е, не е лошо да се замислим над предложеното от Гиголд емитера да плаща емитента да плаща. И трябва да се намали зависимостта от оценките на агенциите и да се приложи една специална методология за оценка на държавния дълг. И искам да благодаря на господин Санчес Преседо за подкрепата на пакета за надзора. Това е много важно. Ние се нуждаем от Европейския орган за ценни книжа и пазари, именно за да упражнява този надзор. Необходим е по-структурен орган, а, отговор и е, както е, каза госпожа Шаран Бол, да, и, и аз съм за независимост. Това ще засили престижа на агенциите. трябва да се засили конкуренцията, структурата на пазара и аз също ще кажа, че подкрепям идеята за създаване на независима европейска Агенция за кредитен рейтинг. Не съм споменал статута и дали ще бъде публична, в партньорство между публичния, е, обществения и частния сектор или както беше споменато тук на принципа на фундация. Това са интересни въпроси, които ще бъдат обсъдени следващите е, сензи. Освен това, госпожо Болс, господин Хунтис, госпожа, госпожа Подимата споменаха понижаването на оценката на гръцкия държавен дълг. Аз няма да е, спира, се спирам на оценката на всяка една държава, но е, тук става въпрос за е, доколко са валидни и верни оценките. Както каза тази сутрин пред вас господин Оли Рен, господин Мълчер също изрази това, бях изненадан от момента, в който се бе направена тази оценка на държавните облигации на държавния друг на Гърция. Ние в момента полагаме огромни усилия да помогнем на Гърция да оздрави публичните си финанси. Комисията има пълно доверие в успеха на тези усилия, които съвсем не са лесни, но са необходими и които трябва да постигнат резултат. Гърция не е сама. Тя се радва на солидарността на цяла Европа, на държавните и правителствените ръководители, на комисията, на съвета, на Международния валутен фонд и се надяваме, че тази солидарност ще даде е, свое, своите плодове. Ние, разбира, ще се съгласуваме методите. За момента поощряваме усилията за реформа на агенциите за кредитен а, рейтинг и а, ще направим а, законодателни предложения най-късно до края на тази година или в началото на следващата. А, господин Хутер, вие споменахте, че няма нужда да се борим с кредитните интелигенции, а трябва просто да уточним какви са правилата, да има едно добро управление, ефикасен надзор, защото кризата не е отминала. Трябва да извлечем по полуките. Нито един сектор, нито един продукт, нито един пазар не бива да остава извън обхвата на един ефикасен надзор. И датата, която предложи 2 е, юни, която беше приета, надявам се, че ще бъде подкрепена и от съвета, да направим едно по едно тези предложения, тухла по тухла, да изградим а, тази реформа, за да може а, на европейско равнище и сътрудничеството с другите е, региони по света да а, извлечем полуките от кризата в полза на потребителите и на предприятията. Thank you, благодаря ви, господин комисар. Приключихме дебата по агенциите за кредитен рейтинг. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада Клинц относно ценните, публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност. Ставам думата на докладчика, господин